приемем дневния ред за тази седмица, одобрено от председателския съвет на 19 ноември, съгласно член 49 от правилника. Накратко за днешното ни заседание има искане от ГОЕ за устен въпрос за нови изисквания за защита на животните за периода 16-20 година с резолюция, която да се гласува в четвъртък. За начало давам думата на колегата, колежката ни Аня Хазекамп да обоснове това искане. Благодаря, господин председателю. Е, съгласно член 152 искам Европейския парламент да приключи е, на обсъждането по 649 в 2015 година с резолюция. Настоящата стратегия е, приключва на 31 декември тази година, а комисията с нищо не подсказва, че подготвя нова стратегия, което е неприемливо. Има изключително много въпроси за добруването на здравето на животните в Европейския съюз, които трябва да бъдат обсъдени. Искаме комисията да излезе с ясна път пътна карта по този въпрос. Драги колеги, от името на колегата Стефан Ек искам за вашата подкрепа за включване на тази резолюция за приключване на дебата. Ако се интересувате от здравето и доброването на животните, сега е момента да го покажете. Председателят, благодаря. Кой иска да подкрепи предложението? Подкрепа. Колега, заповядайте. Благодаря, господин председател, Благодаря, госпожо Хазакам, за вашата инициатива. Има много законодателни актове, които минаха от тук през този период, но няма стратегия, последователна стратегия, нито последователно законодателна рамка на Европейския съюз. Това означава страдание за животните, различни разпоредби в различните страни, така че нямаме единен пазар е, по този въпрос и единен подход. Затова подкрепям предложението. Председателят. Изказване против предложението няма или все пак против. Искате да се изкажете? Заповядайте. Господин председател, позволете ми да направя едно сравнение. Нашата група поиска въпроса за терористичните атаки в Париж да бъде завършен с резолюция в Париж и да поиска от комисията да приложи всички мерки, вече приети, но не приложени, които може би можеха да спасят стотици животи. Неприятно съм изненадана, че в Европейския парламент се смята, че въпроса за здравето на животните, нищо против животните, е, се поставя пред една резолюция за здравето и живота на хората. Госпожо Алио Маризи, моето уважение, много сполучливо формулирахте за предложението, макар че казахте, че ще говорите против, е, изразявайки и своя протест. А сега обаче идва ред да гласуваме. Кой е за предложението на госпожа Хазенкамп? Моля, гласувайте с дигане на ръка. Против. Въздържали се? Приема се nur die ruhe. Колегите желаят да проверим това чрез електронен вод. Нека го направим. Всички ли гласувахте? Преустановете гласуването. Приема се. Предложението се приема. Су... За вторник нямаме предложения. За сряда зелените иска гласуване на, гласу... на доклада Ферера Тойра за поданъчни и други въпроси. Предлагат гласуването да е в четвъртък. Господин Ламбърц има думата като начало. Господин председателю, ние трябва да се борим е, с важния въпрос за данъчни облегчения за предприятията от февруари. Тази седмица гласувахме първия доклад. Очаквам да, се, да бъде подкрепен с голямо мнозинство. Ние се притесняваме, че последната сед... миналата седмица председателския съвет реши да постави на нашето пленарно заседание продължение на комисията ТАКС за удължаване на срока. И за да не състане, да се създаде впечатление, че ще решим въпроси, след това ще гласуваме, ние смятаме, че двата въпроса трябва да бъдат обединени. Междувременно получих много ясни съобщения от различните политически групи в полза на удължаването на срока в четвъртък председателския съвет може да го реши и незабавно да гласуваме на обяд в четвъртък. Ако е така, ако сторим така, проблема се решава и ние ще можем в сряда да получим, да изслушаме доклада и да гласуваме за пред комисията. Ако обаче има е, в този случай съмнение, е едно, но ако няма съмнение, няма смисъл да отлагаме. Това е предложението на нашата група. Благодаря, Ламберт. Господин Демази в подкрепа на предложението. Господин председателю, преди година с Лукс, Люкс Ликс се разкриха скандални отношения на един концерн с европейските институции. Всеки квартален полицай знае, че е, не може да се приключи разследване без съответна информация. Но ние не получихме достъп до важни документи. Затова миналата седмица имаше големи разправи. Затова аз предлагам, нека отложим гласуването да приемем текущия а, доклад. Нека приемем това, този въпрос тази година, за да удължим срока. В противен случай няма да можем да се борим въобще с данъчните измами. Господин Вебър, господин председателю, моля да, да уточним защо да се оттегля въпроса, след като в пленарно заседание всички сме за за удължаването. Нашата политическа група на ЕНП е съгласна с 6-месечното удължаване. Така че няма основания, ако другите политически групи а, потвърдят, че в четвъртък ясно ще заявим, че подкрепяме удължаването. В сряда можем да решим въпроса. Аз така разбрах колегата и мисля, че можем да уточним въпросите. Да, казва председателят господин Симон. От името на социал-демократите съм помолен да ви уведомя е, при цялото това безпокойство ние сме за да това да гласуваме доклада Ферейра. В четвъртък председателския съвет да го е, обсъди и в четвъртък пленарно заседание да гласуваме удължаване на срока. Благодаря на колегата Ламберт за от оттеглянето, за това, че ще оттегли предложението си. Тоест, вие оттегляте предложението, казва председателя. Да, казва запитанията. Нямам други въпроси по дневния ред за тази седмица и ви благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Програмата за развитие от Доха с оглед на 10-та конференция на Министерско равнище.